съобщение. Господин Хуан Фернандо Лопес Агилар напусна групата на социалистите и демократите и става независим член на парламента. Всъщност той стана независим член на парламента на 15 април.